Bene. Possiamo... Добре, колеги. Сега вече можем да продължим. Ако обичате, ако... да продължим вече с точка 6 от дневния ни ред. Ние днес посрещаме с удоволствие господин Ласло Сориан, докладчика относно бюджет 2010. Само ако може малко по-тихо в залата, моля. Много моля, малко по-тихо. Дичево, ке... Та, както казвах, много моля per favore abbiate pazienza un po'. Abbiamo il privilegio di accogliere l'onorevole Lazzo Surian, che è relatore al bilancio. Както казах, наш гост сега е господин Ласло Сориан, докладчик относно бюджета 2010, трети раздел от комисията и сме го поканили да представи приоритетите за бюджета за 2010. Първо ще дам думата на нашия гост, разбира се, и след това, ако колегите искат да вземат думата и да му зададат въпроси, ще проведем една размяна на мнения. Алонореболе Сурян. Моля, господин Сурян. Благодаря, господин председател. Ще се възползвам от възможността да говоря на родния си език, т.е. на унгарски. Az első szavam a köszöneté, nagyon örülök annak. Първо бих искал да благодаря на, на всички. Радвам се, че тази комисия сметна за необходимо да се информира за бюджета за 2010 година и да ме покани. Аз лично смятам, че е много важно да координираме нашата дейност между комисиите, да си сътрудничим, но ще се върна това малко по-късно. Първо искам да говоря за това, че трябва първо да разгледаме въпроса за това какви са възможностите на парламента да влияе на бюджета, който познава и чете официалните документи, знае, че че е, ние също участваме в е, съставането на бюджета. Но какво се получава на практика? Ние получаваме проекто бюджета от е, комисията, Съвета минава пред нас с една вършачка, увършава бюджета, а, намалява числата и а, ние трябва да приемем всичко, което съвета е извадил и зачеркнал от тази а, бюджет. бюджет. В различните национални медии, в пресите е, могат да се виждат различни числа, примерно, че бюджетът е увеличен с 1 милиард. Е, и ние сме изключително изненадани за това, че европейската прес е, не е отворена за такава информация вследствие на което е, европейските граждани изобщо не са наясно с това каква роля играе парламента в процедурата по е, формиране на бюджета. И мисля, че е, най-вече в настоящата ситуация преди избори трябва да бъдем по-отворени към тези въпроси и за съжаление трябва да признаем, че гражданите изобщо не познават нашата работа. също така трябва да признаем, че резултатите от нашата работа не са кой знае колко значими, тъй като не можем до чак такава степен да влияем върху бюджета. нашата работа е интегрирана с тази на комисията. говорим за 120 милиарда евро. Това може да бъде посланието към гражданите. Каква е моята задача като докладчик по тази тема? Отговор е много прост. Това е бюджета, който трябва да бъде планиран с оглед на настоящата криза. За гражданите е, миналото година беше изпълнена с е, много несигурност, бяха затворени кранчетата с е, руския газ. в момента се намираме в условия на финансова криза, достъпа до кредити е ограничен и в един такъв контекст може да се очаква, че комисията че ще предложи различни програми за възстановяване, а също така и ще се опита да а, оформи бюджета така, че да можем да се справим с предизвикателствата. В през настоящата година сме в една щастлива ситуация, защото през следващата седмица ще гласуваме директивите за бюджета. Месец преди да се запознаем с предварителния проект от бюджет на комисията. Нямаме подобни прецеденти в миналото, защото в миналото а, можехме да вземем становище а, едва след като беше отпечатан предварителния а, проекто бюджет, което беше всъщност смешно, тъй като в крайна сметка всички знаеха какво пише в текста. Ето защо аз съм благодарен на ръководството на парламента, че през тази година, още през март, ще можем да изкажем нашето становище. А, как ще работи този механизъм през 2011 година? И по-нататък ще видим, би трябвало всяка година през март да провеждаме дебатите. Факта, че още през тази година провеждаме дебата през март, се дължи на усилията положени от колегите в комисията по бюджета. В комисията ние вече гласувахме и се Надяваме, че ще успеем да получим голямо мнозинство през е, на следващото пленарно заседание в е, вторник. Е, това голямо мнозинство ни е, ни е необходимо, за да имаме тежест като партньор в предстоящите преговори. Нека сега да очертая най-важните точки, върху които трябва да се концентрираме. Няма да се спирам на всички подробности от този доклад но мога да кажа следното. След задълбочена дискусия, политическите групи сближиха своите позиции в Комисията по бюджета и основното ни послание е, че гражданите трябва да стоят на първо място и трябва да намалим несигурността, на която са подложени те в момента. Трябва да запазим постовете, които подкрепят малките и средни предприятия, тъй като този сектор има голяма тежест. Също така и в сектора на енергетиката очакваме Европейския съюз да излезе с планове, с помощта на които да се вържи отделните национални мрежи. Не е тайна, че отново ще се стигне до дебат, до същия дебат, който водихме по повод бюджета за 2009 година. Тогава Европейския съюз изказа становището, че газопровода на Буко трябва да бъде изграден като альтернатива, за да се намали зависимостта от газа, който постъпва по тръбопровода през Украина. Мнозинството подкрепи това предложение, но една малка група сред социалистите не подкрепи това предложение, защото те не са зависими от, от руския газ и за това те не успяха еднозначно да подкрепят това предложение. Те се опитаха да направят състезателен дебат по този въпрос. Ние обаче сме на мнение, че действително имаме нужда от альтернативни източници, различни от Газпром, която то всъщност е една от най-важните фирми, но тя не би трябвало да бъде единствената, която да подкрепяме с парите на накоплаците на Европейския съюз. Това беше един от дебатите в комисията по бюджета. Още нещо искам да кажа. което, което още веднъж показва колко е важно да се координира работата на отделните комисии. През изминалите години парламента увеличаваше своя бюджет е, успешно с е, между 1 и 2 милиарда. Няколко милиарда обаче а, е, а, Страните членки обаче не успяха да освоят средства в размер на няколко милиарда, което не е добре тъй като това за нас означава, че ние като парламент не сме свършили успешно нашата работа. Тоест, при плащанията, ако погледнем подробностите в последния ред, който отразява плащания, разгледаме плащанията ред по ред, картината вече няма да бъде толкова розова. Или поне ще бъде по-различна. И комисията по бюджета сама никога няма да бъде в състояние да работи напълно самостоятелно. Ние е, зависим и разчитаме на сътрудничеството с е, е другите комисии, е, за да имаме добро изпълнение на бюджета пост е, по пост. Е, това е голямо изпитание и за секретарията също така, но ние трябва да знаем защо средствата не са били изразходени, защото сигурно има причини е, за това. Може също така да се окаже, че програмата е била е, погрешна е, трябва да се разгледат тези въпроси, тъй като подобни погрешно поставени програми трябва да бъдат прекратени. И за това ние се занимахме с въпроса, кои постове, постове по бюджета как са били изпълнили. Но аз не мога да си позволя изказването е, за дадена програма, че тя, е била, че тя е била грешно заложена. Има обикновено редица причини, поради които дадени е, средства не са били освоени. Трябва трябва да взимаме действително мотивирани решения. Следващия докладчик по тази тема може би ще има по-лека задача, но ние не бива да формулираме констатации на всяка цена. Юта Хаук а, а, докладчика преди мен беше работила много успешно и положително с останалите комисии. Аз ще продължа тази традиция, господин председател. Вие най-вероятно знаете, че на нашето първо заседание вече дебатирахме още преди е, останалите комисии да са определили своя докладчик. Предстоят ни избори, не знаем след тези избори кой ще е, бъде депутат в Европейския парламент, някои комисари също ще ни напуснат, има позиции, които ще бъдат заети от нови хора, някои от нас ще преминат в правителствата и обратно, но онова към което се стремя е едно – партньорство. Разчитам на ноу-хауто на отделните е, комисии. Важно е да, да а, изхождаме от общи принципи. Аз съм първия докладчик от нова страна членка, който отговаря за а, бюджета на комисията. Пет години след а, присъединяването, вече няма такова значение дали сме представители на нови или стари страни членки, но аз ще се опитам да съхраня единството на Европейския съюз. Аз се чувствам отговорен също така и за страните членки, които плащат, които внасят в европейския бюджет защото страните, които предимно ползват пари, не могат само да протягат ръка и да искат съответните средства. Анализът, който всъщност е успокояващ за а, нетните платци в бюджета, показва, че не може едни и същи е, държави в продължение на 50 години единствено да внасят средства в бюджета, които да се използват от други едни и същи страни членки. Ето тук парламента също трябва да има думата. И мисля, че регионалните програми, е, които се изпълняват в рамките на този бюджет, също са важни и те трябва да бъдат координирани. Искам да кажа няколко думи и по отношение на графика във времето. Ще ни бъде трудно. През е, последната седмица на август ще се съберем за първи път а, през първата седмица на септември вие като специализирана комисия трябва да дадете вашето мнение по бюджета и да приемете всички изменения, което ще бъде трудно а, да се направи през лятото. За, не завиждам на колегите, които ще бъдат нови в парламента и които ще отговарят за това. Първата седмица на септември ще бъде изключително важна. В комисията по бюджета сме поставили срок 9 септември за внасене на измененията, т.е. Кой, който иска да направи изменение и е пропуснал да направи това, трябва да се събере, трябва да седне с своите колеги и да обсъди изменението. Политическите групи ще ще внесат своите изменения като политически групи. Т.е. тук също могат да се правят оговорки. През 40-та работна седмица членовете на комисията по бюджета няма да бъдат за завиждане, защото в продължение на 2-3 дни ще гласуват. Това е структурата, от която не можем да се отклоняваме. Това е доста стриктен график който е свързан с определени очаквания и към вас, и към секретарията. Толкова исках да кажа накратко. Съжалявам, че е, чак е, в четвъртък е, дебатираме този въпрос, но ви благодаря още веднъж за поканата. Grazie all'onorevole Surian per la благодаря много, господин Шуриан. за толкова изчерпателното представяне на темата. Сега давам думата на нашия колега, който се занимаваше с бюджета, господин Щастни. Благодаря, господин председател. И благодаря лично на Ласло Сориан Искам да изкажа е, колко много одобрявам неговата работа, защото аз представям е, комисията е, като докладчик, но нямахме никакви затруднения. Работили сме и в миналото с него. Смятаме, че сега ще работим така в пълна е, хармония. За моя щастие отново ще работя с е, моя колега от Европейската народна партия, с когото толкова добре се разбираме. И искам да изразя и пълно съгласие с някои от неговите коментари, които той направи. Трябва да бъдем напълно наясно, че в момента сме в ситуация на световна криза и трябва много внимателно да се вглеждаме във всяка линия от бюджета и да мислим за всяко евро, което ще бъде изразходвано. Да имаме отговорна система, надежна на счетоводство. И да имаме достатъчно добра обратна връзка от е, проектите, така че е, да не се изразходват средства е, за проекти, които не, се, не са удачни и съответно средствата да се разходват по начина, по който е било предвидено. Също така съм много съгласен с изказването, че парите от общностния бюджет трябва да се върнат обратно в страните членки. Естествено, бюджетите намаляват и а, ние изпускаме възможността, ако не предвиждаме достатъчно бързо, средство, възможността за а, добри инвестиции, за бързо реагиране, така че а, трябва в този общ климат в момента да търсим максимални стимули навсякъде, където можем да ги намерим. Като цяло, отново да кажа, очаквам с нетърпение нашата взаимна работа. Сигурен съм, че така както и в миналото работихме добре, ще успеем, ще бъдем достатъчно отворени към политиките на които, за които ние се застъпваме, ще се борим с протекционизма и ще се създа... стараем да създаваме възможности за економически ръст и да подпомагаме също глобални проекти, които ще създадат възможност за развитие на най-малко развитите страни. Благодаря, колега госпожа Ман. Благодаря. Много се радвам на това, което чух от докладчика и мисля, че докладът ще бъде добър, балансиран, много добре подготвен. Разходите ще бъдат разпределени по-добре по области. Бюджетът е, ще бъде по-равновесен. Така че много се радвам на този подход на докладчика. Той ме обнадеждава, че Европейският парламент ще постигне един много по-положителен резултат е, във връзка с е, проекто бюджета. И много се надявам, че и по отношение на графика ще успеем да се справим. Естествено, че в е, е, следващите месеци ще продължим да бъдем изправени пред предизвикателствата на економическата и на финансовата криза. Нека да направя три забележки в връзка с Набуко, например. В е, тази комисия ние вече обсъдихме един много положителен е, е, доклад е, на наш колега за Набуко и аз мисля, че и в политическата група ще мога да постигна, така да се каже, съгласие в това отношение. Ние в Германия много държим на северния поток, на Северния тръбопровод е, и на сигурността на доставките е, в Северна Европа. Те в момента не е, е тайна и няма да скрия, че имаме проблеми в това отношение. Ние е, сме за това да се ускори проекта, да имаме колкото е възможно повече е, е, тръбопроводи е, да гарантират доставките на газ в различни части на Европа. Така че държавите членки да не са е, в неблагоприятен смисъл засегнати от подобни газови кризи, каквито преживяхме наскоро. Неизразходваните средства биха могли да се върнат на държавите членки. Това е едната възможност. Ние имаме различни виждания по тези въпроси. Европейската комисия би желала да използва 5 милиарда от тези неизползвани, е, неизразходвани средства за е, пакта за сигурност и за различни инфраструктурни програми и проекти. Така че това според мен е много по-разумно. Това бе идеята на господин Барасо и на други членове на комисията. Но а, има и друго мнение, а именно, че най-вече нетоплаците в Европейския съюз няма да са доволни, ако не си върнат обратно неизразходваните средства, т.е. ако не си ги получат обратно. Така че би трябвало да се помисли много сериозно и да се обсъди този въпрос. Ако Има различни възможности за дискусии в е, нашата комисия, може би съвместни комисии с е, Комисията по развитие. Така че да обвържем е, по-добре нещата във връзка с целите, които преследваме в рамките на вътрешния пазар и бюджетните разходи. Това струва ми се, че ще допринесе за едно по-добро изразходване и по-добро формиране на бюджетните линии, които се отнасят до нашата работа. Най-малкото това бе, което исках да ви кажа. Благодаря, госпожо Ман. А сега представителя на комисията има думата. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на господин Сориан за неговия доклад. Вие бяхте много активен в изготвянето на предварителния проект бюджет и сигурно сте наясно, че в момента ние работиме по този бюджет, проекто, предварителния проект бюджет и по тази причина все още ми е много трудно да коментирам. А, докладчика изтъкна тук е важни моменти, както и колегите, които се изказаха. Ние си отчитаме всички ваши безпокойства и мнения, ще ги от, отразим а, в проекто бюджета съответно. Благодаря. Grazie. Se l'onorevole Surian ha ancora qualcosa da aggiungere. Благодаря, господин председател. Аз съвсем накратко ще отговоря сега на въпросите. Първо, Питър спомена, че всяка година бюджета намалява. Това не е 100% вярно. Миналата година беше така. Плащанията в евро бяха по-малко от предходната година, но от 2007 година има увеличаване. И не мисля, че е така добро послание да казваме, че европейския бюджет непрекъснато намалява. Това е така чисто приятелски съвет. А, не, не е добре да казваме неща, които може да се случат в бъдеще. А, да не предсказваме така. А, един друг момент искам да коментирам, който според мен също е много важен. Знам, че вашата комисия много държи на иновациите. Та темата е, е как да се подават заявки за пилотни проекти. Миналата година докладчика а, е, така много агитираше колегите да още в началото година, в началото на годината да се представят, макар и накратко, предвидените пилотни проекти, въпреки, че няма окончателни решения за тях, просто Европейската комисия да има представа за какви проекти става дума. Аз ще се опитам да проследя този момент всеки парламентарист в края на кращата да има възможност да подаде още предварително идея за проектите, с което ние не имаме отнемаме възможността в последствие да ги разработят, а просто да имаме предварително известна идея, за да знаем а, кой ще ги предлага, за да можем да имаме по-добре сътрудничество когато по-нататъка вече се разработват тези проекти. А, ние, когато а, говориме за пилотните проекти, което обсъждаме тях, имаме нужда да знаем кой е човека, който ще стои зад този проект. А, по а, препоръките е, съжалявам, че ще го кажа, но е, за Набуко ние не сме много съгласни. По принцип сте прави, а в ситуация на пълна неутралност сте прави, но в е, момента, в така спешната ситуация, в която сме изправени, е изключително важно да диверсифицираме. Газпром е в състояние на финансира Северен поток и Южен поток и е, в този момент, като се има предвид, че ние трябва също да инвестираме, Набуко е много е, сложна програма. Затова ние трябва първо да финансираме подготовката му – а не самото изграждане. 79 милиард, 7 до 9 милиарда ще струва проекта, а ние в момента говорим за едноцифри числа в милиони за подготовката му. Сега ще видим какво се случва и с цените на горивата. В момента Русия е вдигнала много цените, но това ще се промени. Това не е, е основния момент. Та, считам, че ние трябва да анализираме къде, е, къде са потенциалните проблеми. Първия от тях е, че в 2007 се повтори абсолютно това, което се случи през 2000-та. Тоест, правната база за приемането на бюджета не беше е, готова и не беше лесно в началото на финансовата перспектива да се започне с е, съответните проекти. Затова отначало изразходването на средства беше е, недостатъчно активно. Освен това, комисията, знаете, че никак не са прости е, разпоредбите за финансовата отчетност. Знаете какво се случва с, случи с комисията Санте. И затова сега се стараем да бъдем много акуратни. И когато се опитваме обаче да покрием всички възможни варианти, това не работи удачно. Затова в момента се работи и по въпроса за упростяване, за ускоряване на е, възможността за изразходване на средства. Имаме много добри идеи вече предложени и смятаме, че процедурите вече значително ще се ускорят. А, честно да ви кажа, има и един трети момент, където се откриват грешки. Това са вече е, дейността на самите страни членки, където законодателството е дори още по-осложнено, отколкото изискванията на Европейската комисия, т.е. става още по-трудно за хората, които търсят европейско финансиране. Те е, трябва да посветат целия си живот на това, което според мен е грешка. И е, не е редно да обвиняваме само комисията за това, че не се освояват средства, но в страните членки, то не само в новите страни членки, има проблеми. Всички политики за сближаване, структурните фондове, кохезионни фондове. Най- най-добро изпълнение има Румъния. 30%. В моята страна цифрата е 16% и сме 19-ти е, в е, класацията на 27-те, т.е. много малко сме освоили средствата и е, не успяхме и много да увеличим сумите, които получаваме по структурните фондове. В настоящия момент на подготовката на бюджета не виждам да са предвидени някакви изменения относно вашата комисия. Не съм тук сега е, за това да коментирам какви са възможностите, а просто да изслушам, да обменим мнения. И в е, края на краищата ще хармонизирам всички искания на комисиите. Не мога да ви обещая, че всички искания на всички комисии ще бъдат изпълнени, защото бюджета е ограничен и трябва да намерим добър баланс. Но, е, освен това, нямам предпочитания към една или друга комисия. и е, така, единствените аргументи са да си сътрудничим, е, добре, да, да работиме е, в добро е, взаимодействие. Тук, тук смятам, че няма да имаме никакви проблеми, защото с докладчика от вашата комисия сме наистина приятели и няма да имаме никакви проблеми. И ако може още една дума, господин председател, ние Чухме от комисията каква е причината точно да имаме тази е, един месец, в който да обсъдим, а, за, за да видим как точно и в бъдеще можем да осъществяваме това а, е, сътрудничество. Но като цяло е, парламента подкрепя комисията срещу съвета. Мен много ми се иска да промена малко ритъма на това танго, защото парламента може много да, да помогне и се надяваме, че ще работим в разумно сътрудничество. Благодаря. Благодаря, господин Сурян. А нека сега да преминем към следващата точка от дневния ред. Това е доклада на комитет 133 е, във връзка с съобщението на комисията относно глобална Европа, пасилно партньорство за осигуряване на достъп до пазари за европейските износители. Предвидена е дискусия във връзка с новата стратегия за достъп е, до пазарите, който да предоставяме на трети страни и отчасти вече сме го предоставили. Тук е, ще поговорим за различните възможности да засилим конкурентоспособността на някои трети страни. Темата е особено важна в условията на економическа криза, тъй като е, в някои случаи ни критикуват за това, че се опитваме да създаваме пречки за някои от търговските ни партньори. Парламентът, комисията Инта отдавна вече се занимават с тези въпроси. Имаше доклад по собствена инициатива на колегата Гуарденс през 2008 година. И сега вече става дума за това е, да преценим дали комисията е отчела всички препоръки, съдържащи се в доклада на колегата Гуарденс от миналата година. Трябва да посоча, че достъпът е, до пазарите бе всъщност е, сферата, в която институциите работеха най-добре помежду си. 2008 година наистина все още не е оценена изцяло, не е анализирана изцяло, но все пак имаме достатъчно впечатление, за да можем да кажем, че пазарният достъп бе добре реализиран. Може би комисията ще ни въведе накратко в темата. Благодаря, господин председател, че ни давате възможност да представим докъде сме стигнали с е, нашата стратегия за пазара за европейски износители. Тя е от 2006-2007 и всъщност е продължение на съществуващата е, стратегия с цел да се засили партньорството между е, съответните е, износители. Мисля, че сега вече можем да се похвалим и с първите положителни резултати от нашата работа, положителното изпълнение на стратегата стратегията и е, нейното продължение в резултат на това партньорство, което сме създали и активните ангажименти на всички партньори. От наша страна ние искаме да използваме възможността и да ви благодарим за вашата подкрепа, е, с вашите резолюции, е, тази от 2008 година и също резолюцията от 2009 февруари, която приехте за е, международната търговия. Благодарим ви предварително и за бъдещата ви работа, бъдещата обратна връзка от вас, защото ние искаме да работим всички за пазарите, за европейските износители. А, достъпа за пазари е приоритет на председателствата на съвета и френското председателство работи много по този въпрос, чешкото председателство продължава също. Чухме вече, че и шведското председателство поставя тази стратегия в своя дневен ред. Но не можем да бъдем самодоволни. Трябва да продължаваме да активираме всички, които работят за развиването на тази стратегия и изключително много се нуждаем от политическата подкрепа на парламента. Това е от ключово значение за нас. Доклада, който ви представям, бе обсъден с страните членки и е, можем да кажем, че относно изпълнението има, има три основни момента. Работните групи, е, екипите за достъп до местните пазари и е, възможността за обмяна на информация. В момента има 10 активни работни групи в областта на услугите. За ваши е, информация те покриват е, много различни е, области от търговията, включително почтенски услуги, разпределителни услуги и много други. Те се оказаха една много ефективна платформа а, за координация между, на ниво експерти за приемане на стратегии за премахване на пречки пред търговията и за осигуряване на инвестиции. Другият елемент от стратегията, който създадохме по време на тази година, бяха екипите за достъп до, достъп до пазари. 30 такива екипа имаме, ориентирани към ключови е, експортни пазари. Те се координират от е, представителствата на комисията в съответните страни. Работят с е, търговските представители на Европейския съюз, с бизнес организации и създават е, алианси с е, съответни местни организации с е, цел да се търси намаляване на пречките за търговия в съответните пазари. Тези екипи за достъп до пазари са различни по големина, защото те се съобразяват с конкретните обстоятелства на конкретния пазар и се стремат да създадат добра координация на място. Много важна тяхна роля е да откриват достатъчно рано новосъздаващи се пречки и да сигнализират достатъчно рано за тях. Това е една важна тяхна дейност. Също те имат и една друга нова роля, която възникна в резултат на економическата криза – те е, наблюдават е, много внимателно за това дали е, се прилагат протекционистични мерки на пазара и се търсят начини за преодоляване и то целеви мерки за преодоляване на подобни е, практики. Ресурсите ни са много скъдни, затова е, така, призоваваме и страните членки да подкрепят е, работата на тези екипи. И третия момент е засилената информация и комуникация. Ние изготвяме един е, месечен бюлетин и също много дейности провеждаме за представяне на стратегията, за, за представяне на партньорството пред съответните заинтересовани страни, особено пред малките и средните предприятия. Повишаваме информираността за нашите дейности в цяла Европа и се опитваме да работим в тясно сътрудничество с новата мрежа Enterprise Europe на английски за да можем да включим максимално голям брой и малки и средни предприятия в тази мрежа, която улеснява дейността им по износа. Също така сме организирали семинари под Словенското председателство. Там получихме отлична обратна връзка. И така засилихме и координацията и е, прозрачността на нашата дейност. През ноември, по време на френското председателство, също проведохме семинар, който показа колко са заинтересовани и страните членки и бизнеса от нашата работа. Е, с заключенията на съвета от декември е, се формулираха искането на съвета за по-тясно сътрудничество с страните членки, за по-голям фокус върху малките и средни предприятия. И ние продължаваме да търсим нови инструменти за намаляване на пречките пред търговията за европейските износители. И през декември последно комисията издаде съобщение за достъпа до пазарите това е една първа стъпка за това как да засилиме така, външното измерение на Лисабонската стратегия за ръст и работни места. За нас е много важно да мислим как ще процедираме в бъдеще. И в доклада в такъв смисъл са формулирани предложения как да се подобрят инструментите и процедурите е, за подпомагане на европейските износители. Няма да давам оценка на всички тези предложения, но все пак ние се е, опитваме да поставим акцент на услугите, на правата за интелектуална собственост, на обществените поръчки и също така да работим с малки и средни предприятия. И в заключение, изпълнението на нашата програма, нашата стратегия през 2008 показва, че този нов подход към партньорство е удачен, той дава своите резултати за европейския бизнес. Имаме своите първи положителни резултати и също така сме ангажирани в това да продължим с този подход и призоваваме всички наши партньори да работят активно и да споделят с нас и техните ресурси. Ние ще продължим с все по-големи усилия да работим, защото е, един отворен пазар, достъпа до пазарите е все по-важен в условията на тази економическа криза и ние трябва много внимателно да бдим и да се борим с всички опити за налагане на протекционизъм. Благодаря. Meritato, grazie per questa completa illustrazione che avrebbe meritato sicuramente un uditorio. Благодаря за а, пространния доклад. Колега Мартин, искате ли думата? Вие сте почти задължен да го направите. Благодаря, господин председател. Това, което се каза накрая, беше много интересно, а именно, че достъпът до пазара е важна цел като цяло, но станала, е станала още по-важна в условията на финансова криза. Бих искал да задам два въпроса. Първо, във връзка с финансовата криза, вижда ли комисията сигнали за възникването на нови пречки пред търговията и засегнати ли са от това определени отрасли? Второ, представители на комисията с право подчерта, че европейското сътрудничество е много важно във връзка с достъпа до пазара. И аз се питам дали сътрудничеството в Европейския съюз не би трябвало да бъде още повече засилено. Има има най-различни заседания, които се провеждат в Бърлемон по тази връзка, но са много малко заседанията за сътрудничество, които се провеждат в Пекин между различните институции. Там са, са много малко. Правилни ли са моите опасения? Да, благодаря, господин Мартин. Моля за отговор. Първо, от така, обратната връзка от екипите за достъп до пазара, е, някои казват, че се създават нови бариери, но така да кажем, положението е все още е, спокойно. Нямаме много големи опасения, общо взето. Е, новините са е, добри. Е, е, тази клауза, която имахме с е, щатите, си е валидна. Положението се успокоило там, но смея да кажа, че сме много бдителни, оглеждаме ситуацията всеки месец и съответно подаваме информация. Втория ви въпрос за Европейската корпорация, какво се случва в Брюксел, така говорим си хубави неща, но зад граница нещата са различни. Да, така е, може да се вършат нещата и по по-добър начин, но трябва да е ясно, че а, в края на кращата как действа бизнеса си е въпрос на частния бизнес и те си имат своите интереси. И докато стратегията не влезе така в основното русло на европейските политики, ще мине доста време. За това създаваме този подход на партньорства за достъп до пазара с страните членки и с съответните отрасли, бизнес отрасли, за да може съответно, ако компанията има някакви проблеми, да търси е, начини за решаването им и то по един координиран е, начин да се сподели проблема с другите страни, да има координирана реакция. В момента в Индия имаме такъв проект. Да се свържим с всички съответни министерства и когато има проблем, той да се представя на всички ведомства, всички страни, да има така единен, една, единна информация. Всичко това отнема време, разбира се, и с течение на времето ние ще ангажираме бизнеса, но а, не винаги може така и реакцията на бизнеса е такава, че не винаги те могат да получат като резултат точно това, което търсят. Бене, грация. Добре, благодаря ще, е, ще ни се налага да се връщаме към тази тема, а сега можем да продължим. С точка 8, това е един доклад на комисията до парламента относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитни мерки на общността. Докладът а, е, а, е, описва инициативите на комисията в тази област през 2007 година. Имаме удоволствието и честа да приветстваме с добре дошъл господин Макдоналд, който отговаря от страна на комисията за тези мерки. Благодаря му, че дойде. И сега ще го помоля съвсем накратко да представи доклада и да опише накратко някои случаи, които наскоро е разглеждала комисията и може би още е, преди да започне да му задам един въпрос. Е, тук става дума за антисубсидийни мерки при дизела в Съединените щати. Ще съм много благодарен, ако той ни разкаже как е, чешкото и шведското председателство а, гледат а, на а, измененията на този инструмент за защита. Заповядайте, господин от имате думата. Благодаря. Много се радвам, че присъствам в тази зала, за да ви обясня някои неща по тази тема. Е, да, става дума за 26-я годишен доклад за е, извършеното през 2007 година и така ви дължа известно извинение, че толкова късно го <laughs> представяме. Е, обещаваме ви, че доклада за 2008 заедно с статистиките ще се появят много по-бързо. Всъщност на вебсайта ще ги видите след няколко дни още. Защото смятаме, че в тези е, времена е много важно да има усъвременена е, статистика. 26-я е, годишен доклад визираше една година, 2007, която беше доста спокойна. Нямаше много случаи, където трябваше да се повдигат въпроси за по политиката за търговска защита. През предишните години е, е, цифрата на такива случаи се въртеше между 25 до 29 такива случаи, докато след това 2007-2008 цифрите са около 20 такива. Два елемента е, има от доклада за 2007, които трябва да бъдат изтъкнати. Първо, създаването на е, поста на служителя, който се занимава с изслушванията. Е, тук се стараехме да защитиме и да създадем възможност страните да представят своите интереси. Мога да кажа, че вече имаме резултати от това е, работим и за засилване на професионализма на лицата, които се занимават с тези изслушвания. Е, тази дейност ще продължи. Също, е, като става дума за 2007 година, не бива да забравяме, че тогава се проведоха е, консултации с общественото мнение за това е, какво да представлява търговската защита, но те не бяха никак активни, меко казано. През 2008 бе решено е, малко да, така да се спре дейността, за да дадем възможност на всички заинтересовани страни да помислят как точно да е, процедират. Дискутира се въпроса много, но все още считаме, че ни трябва време преди да повдигнем темата отново в така в пълна сила. има няколко важни е, така, дела или казуса, които се провеждат в момента в, с различни страни. Значи има три дела, свързани с е, стомана, е, свързани с е, временни налози. Е, е, имаме мерки, е, спориме с Молдова и Китай и още две дела, свързани с Томана, които не са още е, решени. В едното от тях ищеца си оттегли оплакванията. Във всички случаи смятаме, че тези разследвания, които се провеждат, ще се върнат и назад във времето, т.е. ще обхванат и 2008-2007 защото сега знаете, че от тогава насам има много промени в индустрията, стоманената индустрия и се считаше, специално ищеца в едно от тези дела, реши, че е по-добре да си оттегли а, исканията и да започне отново цялата процедура. И е, мисля, че специално отрасъл е доволен от това, което се случва по тези две дела. Що се отнася до биодизела, там не знам какви подробности мога да ви дам. Ще има скоро решение взето по този казус. Има вече предложения изпратени на страните членки, така че непосредствено се очаква решение. В някои вестници се появява информация, че ще бъдат наложени санкции, но не мога в момента да кажа нищо по този въпрос. The other uh, important investigation that is ongoing currently is, of course, the one. Също в момента се провежда разследване по делото за обувки. Все още не са приключени е, разследвания, така че няма какво да кажем. През октомври започна този казус, така че много рано още да коментираме какво, е, какво сме научили. Мисля, че това са така основните е, казуси, по които работим. Thanks. Just one um, brief question. a perception. Благодаря. Един кратък въпрос. А, съществува впечатлението, включително и в тази комисия, не знам дали това е вярно и точно за това задавам въпроса, а, а именно че трябва да се е, приложат защитни инструменти по-скоро в Южна Европа, не толкова на север. Вярно ли е това или е по-скоро мит? Well, I would have to check the statistics very closely. Трябва много внимателно да проверя статистиката преди да ви отговоря на един такъв въпрос. Чисто интуитивно, може би, мога да кажа, че сигурно е така, защото много южни страни все още имат така значителни индустрии, където има а, внос и естествено сигурно има проблеми. А, Естествено, трябва да ви е ясно, че разделителната линия между севера и юга не е чак толкова отчетлива вече, колкото беше. Много северни страни също от време на време считат, че трябва да имат средства за защита срещу несправедливо ниски вносни цени. Добре. Eh? А сега отложихме разглеждането на точка 9 без е, да уточняваме кога ще се върнем към нея и така остават